този проблем винаги е дискутиран на диалога, диалога ни с Китай. Благодаря. Благодаря. Благодаря на господин комисар. Получих 6 варианта за проекто резолюции по този въпрос. Ще гласуваме след края на дебатите. Следващата точка от дневния ред – Бирма, провеждане на избори и освобождаване на лидера на опозицията Аун Сан Сучи. Първа госпожа Декайзер, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Понякога можем да съобщим добри новини, дори когато разглеждаме спешни случаи. При, припомнете си колко бяхме развълнувани, когато разбрахме по телевизията, че Ансан Сучи е освободена. Вярно е, че ние имаме особено отношение към тази фантастична жена, която беше първия лауреат на наградата Сахаров през 1990 година и която е прекарала поне 15 години в затвора от целия си живот. Тя е символ на жената политик, и какво може, да, какво може да бъде жената политик в страна като Бирма? Свободна и винаги в опозиция и винаги а, борбена. Но а, тя е много, тя е много крехка, тя, нейната свобода е винаги крехка. Тя и друг път е била освобождавана и след това под домашен арест. изборите, които се състояха в Бирма, са просто една комедия, една подигравка с, демо, с демокрацията. Днес все още има 22 два 22 хиляди лица, които са политически затворници в Бирма и на монасите не бе дадено право да гласуват. Така че ние призов, призоваваме бирманското правителство да позволи на е, правото на асоцииране, правото на свободно изразяване. Ние очакваме е, нашата лауреатка да дойде тук в Страсбург. Ако тя не може да дойде тук, ние ще отидем там при нея, за да е, свидетелстваме за духа на свобода, който трябва да царе в е, Бирма. На 13 ноември, е, след провеждането на тези спорни избори, госпожа Сочи беше освободена от домашен арест, след като прекара 15 от последните 20 години под домашен арест. Тя е жената, която е аналог и на една друга жена от Иран, която беше затворена и хвърлена в затвора години наред. И тя цитира, че излиза от този затвор, за да влезе в по-голям. Трябва да има а, свобода за всички а, граждани в Бирма а не да бъдат държани, както нея, под контрола на тайните служби. Както казах, всички граждани трябва да се радват на своята свобода. А, но изборите, които се проведоха в Бирма този месец, всяват страх и репресия и затвърждават един военен режим, който от рича всякаква демокрация. Е, един режим, който не се грижи за благополучието на своите граждани. На Бирма е необходимо е, добро управление, добри институции, демократични и върховенство на закона. Господин Уилам. Благодаря всички, които е, си правиха иллюзии, че изборите в Бирма са били а, правилно проведени, не са прави. Те днес са разочаровани. Госпожа Сан Сучи беше освободена на седмица след изборите от домашен арест, но други 2000 политически затворници са все още под арест. Военната хунта в Бирма е блокирала други девет девет обекта. Също те а, забраняват свободата на медиите и на словото. Китай а, също трябва да предприеме мерки срещу тази хунта. Благодаря на а, господин Бузек за това, че той покани госпожа Сан Сучи на награждането на Сахаров. Благодаря, госпожа Лок Байлер сега. Благодаря, уважаеми колеги. Картините, които ни показваха освобождаването на госпожа Сан Сучи, са нещо много мило за нас. Те показаха един много силен човек, който въпреки дългите години на домашен арест все още има сили да се застъпи за демокрацията в тази държава. В тази държава има нужда от повече усилия за укрепване на демокрацията, там изпазване на човешките права. Това действие, нейното освобождение, не беше достатъчно. Изборите, които бяха проведени, те не бяха справедливо а, проведени и същото показват, че предишните нарушения, престъпления, които бяха извършени, ще останат безнаказани. Много хора а, биват прогонвани от страната си, принуждавани са да работят в трудови лагери. Също така и деца се използват за военни цели. Трябва да се призоват големите държави като Китай и Индия да се застъпят за Бирма и за нейното население. В а, Харта за човешките права в рамките на АСЕАН трябва да бъдат спазени от правителството в Бирма трябва да се предприема действия, когато в тази държава системно се нарушават човешките права. Благодаря, господин Таварес. Благодаря. Да, правилно беше повдигнат този въпрос. А, имаше избори, които бяха проведени а, в условия на заплашване. Много хора пострадаха. Много от тях трябваше да избягат в Китай. И съществуват допълнителни рискове от конфликти в Бирма. Освобождаването на Ансан Сучи е повод за радост. И ние знаем колко време тази жена изкара в затвора, но има над 2000 други затворници, така че ние искаме също и те да бъдат освободени. Европейския съюз се надява Бирма да не се лежи на тези лаври, след като вече освободила Сан Сучи ние трябва да продължим да защитаваме човешките права там. Защото, нека да ви напомня, а, какво стана с Тотал, с петролната компания, която е а, имплантирана в Бирма. Хунтата взема около 7% от печалата. И мисля, че и там можем да направим нещо повече. Благодаря. Господин Поселт. Госпожо председател, аз също се радвам за освобождаването на нашата носителка на наградата Сахаров, но има още 2200 души, които са затворени и са държани при нечовешки условия. Както и преди беше казано, те се намират в един много голям затвор това, което направи правителството, беше само една козметична операция и а, те направиха опит да покрият истинското лице на режима там. Трябва да има промяна там. И ние трябва да настояваме носителката на наградата Сахаров да дойде тук през 10 декември и най-накрая след 20 години да вземе своята награда и да се върне отново в своята държава. Надявам, надявам се, че наистина ще се промени нещо за една държава и за едно население, което страда от години наред от една военна диктатура. Благодаря. Сега ораторите от политическите групи, господин Преда. Благодаря. Благодаря. А, след толкова години домашен арест, Ансан Сочи беше освободена. Искам да изразя своята надежда, че това освобождаване ще бъде последвано от освобождаването на над 2000 политически затворници в Бирма. Искам също да кажа, че подкрепям Ансан Сучи в идеята за реконструкция на партията. Партия, която беше разпусната насилствено през май тази година. Това е много тежка задача. И, и за това международното влияние, международният натиск трябва да продължи над военната хунта, за да не попречи на демократичния процес. Иначе е, изборите никога няма да са свободни и честни. Затова не трябва да изпускаме тази страна от погледа. А сега, а, господин Мартин. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че това, което ние направихме, вече дава резултати спрямо Бирма. Никой не говори по-подробно за последните избори. Всички се радват за Ансан Сучи и всички обвиняват а, липсата на достатъчно свобода и освобождаването на другите затворници. Но, госпожо председател, ако ние играем честно, тези избори, всъщност ние трябва да се съсредоточим върху изборите. Те могат да бъдат едно много добро начало за промяна и ако успеем да накараме хунтата да освободи другите затворници, ако успеем да накараме хунтата да промени е, своя начин на управление и ако новото правителство започне да подобрява фундаменталните човешки права в страната и социално-економическите условия на живот на хората, може би след няколко години ще е, можем да преговаряме за по-добро бъдеще с режима в Бирма. Благодаря. Госпожа Ойланд не е в залата, така че пристъпваме към следващия оратор, господин Чанешки. Една минута. władza... Е е, така стоят нещата. Правителството освобождава една много известна личност и така показва на света, че държавата е демократична, че се спазват човешките права. Но за тази фасада няма нищо. Няма конкретни, реални промени. Това е един политически театър. Слава Богу, че тази жена е свободна, но а, за този театър се крият много човешки трагедии. Остава темата за освобождаването на политическите затворници в Бирма все още актуален проблем. Посланието на госпожа Ансан Сучи е много важно. Това послание строи в цяла Азия. Активистите за човешки права в Китай се позовават на Ансан Сучи. Не трябва да забравяме това. And... Благодаря. А сега пристъпваме към процедурата по привличане на вниманието. Господин Кудаш. Благодаря, господин председател. От февруари НБ поиска, Европейския парламент поиска освобождаването на Ансан Сочи. В крайна сметка, властите в Бирма я освободиха. Това е стъпка в правилната посока. При все това, ние не можем да считаме, че това е окончателното разрешение на проблема с човешките права в Бирма, след като още много други активисти е, са затворени и имаме нужда да продължим да насърчаваме човешките права, спазването им, демокрацията и а, така нататък. И трябва да продължим да ги насърчаваме. И именно за това искам да изпратим послание за солидарност към бирманските граждани, които се борят за защита на техните човешки права. Благодаря. Сега господин Тарабел. Господин председател, това са първите избори от 20 години в Бирма. Можехме да се радваме за това, но още веднъж трябва да заклеймиме тази страна, която потъпква човешките права и която не смята, че изборите са е, момент, в който човек може да избере. Какъв, за какъв избор може да става дума, когато опозиционните партии нямаха право да водат кампания и да представляват цели е, слоеве от населението? Е, Бирма е в ръцете на военната хунта и тази страна ще остане застинала, докато няма едни истински избори и демокрация. Освобождаването на Ханса Сочи е правилен, една правилна реална крачка на, напред, но са необходими още много действия за освобождаване и на останалите политически затворници. Господин Салвастрес. Грация, президенте. In questo momento... Eh, Благодаря, госпожо председател. В настоящия момент всички се радваме за освобождаването на Асан Сочи. Всички сме запечатали съзнанието си тази картина на тълпата, която се радва на новината. Много добре. Много радост, ентусиазъм, но мисля, че всички ние трябва да наскочим този стадий. Трябва да се съсредоточим върху нещо друго военната хунта. Това освобождение на Ансан Сочи дали наистина е израз на една единична воля от страна на хунтата или става въпрос за освобождение, което после ще засегне и всички останали на политически затворници. Радваме се за нейното освобождение, но още веднъж напомням всички да бъдат освободени. Благодаря. Dziękuję pani przewodnicząca. Господин Соник. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Ние все още си спомняме за тези години, когато Лех Валенса беше освободен от ареста или пък Нелсън Мандела. Такъв тип освобож изтъквания ни дават надежда, надежда за един свободен свят, за това, че потисничеството е свършило и за това, че правителствата искат да променят нещо. Освобождаването на Сан Сучи е едно голямо предизвикателство дори и за нас. Без а, а, сътрудничеството между международните правителства нямаше да има а, такъв резултат. Имаше и посещение на официални лица и беше обещано съдействие. Какво ще се случи в Бирма? Искам госпожа Аштън да отиде в Бирма и да се срещне с госпожа Сан Сучи, както тогава беше посетен Лех Валенс от високопоставени листа, лица. Нека и Сан Сан Сучи да дойде в Брюксел. Благодаря. Господин комисар има думата. Благодаря. Аз също се радвам за свободата на Ансан Сучи. Тя е носител на наградата Сахаров на парламента. Тя остава символ на борбата за бъдеще, за по-добро бъдеще и надеждата. За нас е много важно, че госпожа Ансан Сучи сега има неограничена свобода. Как да говори, така и да се предвижва и страната, и е, в чужбина. Но има, както вече казахте, над 2000 други политически е, затворници – това а, също трябва да бъде разгледано като бъдещо евентуално освобождаване. В Бирма, Миянмар, имаше избори, които не отговарят на международните стандарти, особено що се отнася до опозицията. Но вярно е също така, че гражданското общество трудно може да се организира. Признаваме а, факта, че партиите от опозицията не успяват да участват пълноценно, но също така някои партии от други етнически групи успяха да участват. Изборите сами по себе си не правят една страна демокрация. Те дават само възможност за ново начало и могат да евентуално да допринесат за повече плурализъм в системата. Ако изборите дадат начало на един положителен процес, това ще бъде приветствано от, всичко, от всички. Ние много пъти сме казвали, че Европейския съюз а, има волята да работи в сътрудничество с бирманското правителство, за да се промени историята на страната. От сега нататък ние ще следим отблизо как, колко отчетен е новия парламент и новото правителство. И ще следим също дали новите институции ще спазват човешките права и дали ще предоставят по-добри политики за подобряване на економическата и социална ситуация на гражданите. Това обаче означава един пълен диалог между всички заинтересовани страни. Такъв диалог трябва да се провежда по време на целия дълъг период на преход към по-добро правителство. Трябва да има една политическа система, базирана на спазването на човешките права, на основните свободи и на правовата държава. Европейския съюз вече каза, че е, ще подкрепи един такъв процес. Ние ще използваме всички средства, които са на наше разположение. Ангажименти, също така и диалог, е, възможностите на ООН, а също и помощ, е, за да убедим новото правителство да подобри своите действия човешките права ще бъдат залегнали в основата на нашата програма за помощ. Ние ще се консултираме с гражданското общество и ще се опитаме да ангажираме правителството и да, така че то да преследва целите за постигане на хилядолетието. Да насърчаваме нашите нашите ценности, да представим нашите ценности като човешки права и други и да подобрим целият режим. Благодаря. Има седем Проект резолюции, които ще гласуваме. А сега стигаме до гласуването. Първо